ден и въжи за одобрен. Преминаваме към следващата точка, следващия доклад е, състава на Европейския парламент, парламент с оглед на изборите през 2014 година. Господин Царсковски, имате думата. Уважаеми госпожи и господа, никак не ни беше лесно някои от вас от по-малките или средно големи държави членки сте лично засегнати от предложението. Това е един от редките случаи, в които Европейския парламент има правото на инициатива и най-важното е да не бягаме от отговорност. Заедно с Роберто решихме да изберем прагматично решение. Какви са другите възможности? Да искаме повече депутатски места, това щеше да бъде най-лошия сигнал е, в ситуация на криза и освен това, нека да се запитаме, искаме ли да има още повече депутати в парламента? Мисля, че отговорът ще е не. Друга възможност беше да поискаме радикална промяна на системата. Вярно е, че ако искаме да има една равномерна прогресия между по-малките и по-големите държави членки, е, то ще трябва да минем към едно по-радикално решение, в което някои държави членки ще получат места, а други ще загубят повече от едно място. Можем ли обаче да разчитаме, че едно такова радикално решение ще бъде прието от парламента или от съвета? Решихме за момент нито една държава членка да не губи повече от едно депутатско място и нито една държава да не получава депутатски места. Дълбоки промени могат да се предприемат, когато има други мащабни промени в институционалната уредба на Съюза. Аз мятам, че едно радикално решение може да се въведе само ако има други е, институционални реформи, например промяната на гласовете в съвета, а в момента тя не се обсъжда. Можем да се върнем към този въпрос и ви обещавам, че ще го направим в близко бъдеще. Тогава, да се надяваме, ще има система, която да е малко по-всеобхватна. По отношение на Европейския парламент използваме системата на е, регресивна пропорционалност. Само, че винаги имаме проблеми с регресивния характер и с пропорционалността. Ако погледнем историческото развитие, губеха се места и съответно системата водеше до изкривяване. Решихме да променим е, ситуацията и се основахме на доклада Ламасур. Не защото той е идеален, но защото беше прият от предишния парламент. Ето защо ние отчитаме представителността от една страна и демографските характеристики. В нашата система все още има твърде голямо представителство на по-малките и средно големите държави членки, тъй като ако бихме приели само една пропорционална система на представителство, нямаше да има кой знае каква логика. Много от колегите, които са внесли изменения, поставят под въпрос основните ни тези и принципи. И аз смятам, че трябва да се основаваме на вота на Комисията по конституционни въпроси. За да може нашето предложение да бъде прието от съвета, трябва да имаме голямо мнозинство в парламента в подкрепа на нашето предложение. И ето защо, макар че знам, че за някои от вас никак няма да е лесно, ви моля да подкрепите нашия компромис. Не защото той е идеален, Просто в момента няма друго решение. Благодаря ви за подкрепата. Надявам се, че ще решим проблема поне за сега. Благодаря. Благодаря, господин Голтиери. Благодаря, господин председател. Господин Ческовски току-що изложи пределно ясно нашата цел, а именно да изпълним една трудна задача, проистичаща от договора и свързана с предстоящото присъединяване на Хрватска. Освен това, от нас се изисква да подходим по сериозен и отговорен начин ние трябва да спазим принципа за съразмерност в договора. От нас се очаква да представим детайлите по реалистичен начин. От нас се очаква да спазим принципите, залегнали в доклада на Ламасур, за по-конкретно големите страни, които представляват по-голям брой граждани, отколкото малките. Следващия принцип е максимума и минимумът места за всяка държава. Първата стъпка беше преразпределението на местата. Ето защо не е реалистично и уместно в настоящия случай да увеличаваме местата. Принципът ни беше никой да не загуби или да спечели повече от едно място. Ето защо мисля, че успяхме да постигнем балансирано решение, което личи и от голямото мнозинство, с което докладът беше прият в Комисията по конституционни въпроси. Надяваме се, че и утре в пленарната зала ще има такава подкрепа. Не казваме, че предложеното решение е съвършено, но то е най-малко несъвършеното в сравнение с други решения. Утре ще видим как ще стоят местата с Швеция и Австрия. През 2014 година ще видим какъв ще е, е резултатът разумното може би ще бъде е, Швеция да направи жертва. Разбира се, всеки може да погледне на нещата по различен начин. Аз съм. Е, аз клоня към първото предложение, но по този начин няма да се наруши стабилността на цялостното решение. Надявам се, че текста ще бъде прият без изменения, защото това ще доведе до автоматично вето. Докладчиците смятат, че каквото и да се промени, няма да, няма да направи системата по-добра. Има още нещо. Парламентът има желание да разтре да разпредели е, местата. Също така е, въпросът за транснационалните листи. Два много важни въпроса, от които не бива да бягаме. Ние трябва да се занимаем с тях, е, така че да имаме добро учредително събрание. Мисля, че това, което предлагаме е принос в, в системата. И затова препоръчвам да гласувате за. Господин Казин има думата. Благодаря, господин председател. Искам да благодаря на двамата докладчици за положените усилия. Дълго работиха те и не им беше лесно. Няколко коментара. Свързани с пътя, по който сме поели този път е свързан с демократични принципи, които трябва да се уважават. Освен това, трябва да се зачита бъдещата интеграция на Съюза и географския баланс между държавите членки. Демографската картина е много важна, тъй като тя е свързана с въздействието на гласа на всеки един гражданин на ЕСА. Сега обаче малките държави като че ли са по-големи е, в своето влияние, по-добре представи, представени са. Лисабонския договор съответно говори за регресивна пропорционалност. Ние трябва да гарантираме едно равновесие между двете крайности. Какво е прагматичното решение? Да се определи максималния и минималния брой депутати за всяка страна, като целта е да се подобри представителността и с оглед на присъединяването на Харватия. Комисията АВКО разгледа различни математически формули. Не ми беше лесно. Всеки един от вариантите има своите недостатъци. Сега някои държави членки ще загубят места, но това е само част от началото на един процес, който е свързан с една по-обща картина, именно реформата на договорите. Отново повтарям, това е част от една голяма картина. Някои от внесените изменения са добри. Мисля, че най-добре е текста на комисията обаче да получи широка подкрепа. Благодаря. Господин Лайнен, благодаря на докладчиците за тяхното предложение. Една година преди изборите, това е единствената възможност да получи множество в, парламент, в пленарна зала утре състава на парламента, е, основната структура на разпределението на състава е още от времето, когато парламента имаше консултативна роля. Но сега, когато имаме функция като законодател, това не е достатъчно за нашата репрезентативна, представителна и законодателна функция. Ние представяме гражданите в парламента. Но докладът прави прагматичен, прагматично предложение, никой не получава глас, никой не губи повече от един глас. И мисля, че това е разумно, за да направим място за новите колеги от Харватия и почти всички са доволни. Въпросът е само дали Австрия или Швеция трябва да дадат едно място. Ние обещаваме веднага след европейските избори да започнем да се занимаваме с тази тема. Трябва ни устойчива формула и общ баланс между двата стълба на законодателството. Може да се въведат европейски, европейски списъци. В момента имаме само едно преходно решение, но въпреки това благодаря и поздравявам докладчиците. Господин Дав. Господин председател, в миналото местата в парламента се разпределяха между държавите по непрозрачен начин. Обикновено е, в края на междуправителствена конференция. Благодарение на Лисабонския договор днес парламентът е този, който върши основната работа. Докладчиците положиха усилия да бъдат е, прагматични. Но разбира се, прагматизмът не означава съвършенство. И комисия, парламентарната комисия прие важна корекция към тяхното предложение в полза на Швеция, с което се намалява броя на пътите, в които може да се наруши принципа на дигресивност. Това не може да се промени в пленарната зала. Опитът говори в полза на това, че математическата формула, която може да се приложи преди изборите по презрачен начин, се доближава до компромиса от е, Кембридж, така както е, беше прието от Комисията по конституционни въпроси. Ние очакваме конвентът да започне през пролета на 2015 година. Е, разбира се, трябва да се реши въпросът за транснационалните листи. Мисля, че дискусията на местата в парламента трябва да се решава успоредно с разпределението на гласовете в съвета и тяхната тежест, за да имаме справедлива система, която да отговаря на изискванията на парламентарна и демократична Европа. Председателят. Към вас са, има няколко въпроса от ляво и от дясно. Господин Лехтрид е първия. Благодаря, господин председател. Господин Дав, аз не ви вярвам, трябва да ви кажа. Вие говорите за принципи и Казвате, че Австрия трябва да загуби едно място. Какво смятам аз обаче? Вие мислите партийно. Не е случайно, че Швеция има 4 члена в либералната група, а Австрия няма нито един. Това ви мотивира. И мисля, че това е грешка да се реагира по този начин. Вие можете да аргументирате по друг начин, но аз ви казвам не ви вярвам и не смятам, че ще намерите разумен аргумент. Двамата докладчици показват, пред, предлагат нещо много по-разумно, отколкото което предлагате вие. Аз отхвърлям категорично. А извинявайте, госпожа Форта. Госпожа Вертман наскоро се присъедини към групата на либералите. Сега, госпожа Форт има думата. Господин Форт, аз съм математичка и обичам математическите отговори. Можете ли да ни обясните защо при вашето предложение Обединеното красо има по-малко гласове на гражданин в сравнение с Германия? Най-напред, категорично отхвърлям и негодувам срещу обвинението е, в е, политиканство. Всъщност, е, нашата, нашето желание е да подхождаме по конституционен начин в дух на прагматичност. И това няма никакви математически фактори. Но нека сега да ви обясня. Разликата между населението на Швеция и Унгария е 475 000 души. Ние не смятаме, че тази разлика в населението заслужава двама депутати в повече или по-малко. Разликата между Австрия и Швеция е 1 милион. И това заслужава е, да се предвиди съответен брой депутати. Аз не пледирам нито за Швеция, нито за Австрия. Просто ви призовавам да погледнете цифрите. Що се отнася до позицията, до положението на Великобритания, както знаете в момента, ние не предлагаме нито увеличение, нито намаление на, нашите, на депутатите от тази страна. Ако обаче постигнем договореност по математическите формули, ще видите, че Франция, Великобритания и Испания ще имат повече депутати в Европейския парламент. Е, господин Хефнер има думата сега. Господин председател, уважаеми колеги, точно този дебат, а именно когато се правят упреци към даден колега, че действа политически мотивирано, е, всичко това показва колко е необходимо да променим процедурата. Трябва да престанем да определяме състава, да го променяме при присъединяване на нова страна. Трябва ни демократична формула, устойчива формула по, по, за начина по който се разпределят местата. И тази формула трябва да, да отразява населението на съответните държави членки. Ние за това се борихме, дадохме едно изменение и ако се последва ако се приеме това изменение, то това ще е последния път, когато ще има размишления по този въпрос. Благодаря на Рафаел и на Роберто, които според мен са се справили чудесно, но не може да става тук дума а, да се караме в парламента или в съвета колко места да има една държава. Е, правилата на представителната демокрация трябва да са ясни и те трябва да вземат предвид демографските тенденции. Гражданите трябва да са подобаващо представени и ние трябва да сме подобаващо легитимирани. Това ще е, според мен, последния път, когато имаме повод за такъв конфликт. Следващия път ще имаме разпределение на местата по една разумна формула по принципа на регресивната пропорционалност. Господин Хефнер, имате към вас е отправена синя карта. Господин Хефнер, използвахте фразата единодушие в комисията. Вие смятате ли, че единодушието в една комисия само по себе си е гаранция за валидността и мъдростта на взетото решение? Уважаеми колега, това е интересен въпрос. Всъщност нещата бяха така. При гласуването в нашата комисия имаше различни предложения и в някои от тях се отразяваха национални интереси. Имаше 10 на 12 съотношение при гласуването по, един, по една точка, но общото гласуване беше еднозначно. Какво си представям аз под демокрация и какво бих си пожелал от ваша страна? включително и в днешния ден, в един парламент може да има различни интереси, да има различни мнения, но имаме една обща задача, особено когато става дума за парламентарно право, за изборно право. Тук трябва да имаме правила, които да се спазват. Включително и вие, когато се говори в парламента, не може да си позволите да пречите на оратора чрез викания и чукания. Така се е, държи човек в парламента. Господин Агня. Um, Господин Фокс, този доклад се изготви с оглед на необходимостта да се намали състава на Европейския парламент, който би се увеличил на 766 депутата след присъединяването на Харватия. Докладчика предприе подхода, според който нито една страна, с изключение на Германия, не трябва да губи повече от един депутат. Докладчика нарича това решение прагматично и е прав, но това не е идеално решение. Аз приемам обаче, че това е най-практичното решение, като се има предвид, че трябва да успеем преди следващите европейски избори. В идеалната ситуация ми се иска да има формула, в която броя на депутатите е свързан с населението на съответната страна. Е, това ще остане за в бъдещето. Моята група ще приеме тези заключения, макар че едва ли ще си изненадате, когато ви кажа, че има някои колеги, които не приемат доклада. Благодаря, господин Агния. Въпреки, че Обединеното кралство като че ли няма опасност да има намалено представителство, това предложение не може да не бъде осъдено. Малко са други примерите за недемократичност на Европейския съюз. В различните планове на доклада най-лошо ще пострада средните страни депутатите от големите страни ще диктуват условията за средните. Ако техните гласоподаватели са недоволни от тези, които са гласували за намаляването, те не могат да ги отстранят на изборите. Всички в съвета не са иммунизирани срещу демократичните процедури. Сега искаме Европейския съюз да проведе изборите в неделя, да диктува съдържанията на политическите програми. Давайте да видим как ще се хареса това на гражданите на Обединеното кралство. Тази институция не е демократична, тя е избрана диктатура. Господин Фокс има въпрос с синя карта. Благодаря. Искам само да попитам, имайки предвид недостатъците на доклада, описани от господин Егню, може ли да ни каже колко изменения е внесъл, за да се усъвършенства доклада? Моето присъствие в тази комисия е да установя какво се обсъжда там и да го представя на гражданите в Великобритания. Тъй като много граждани на Великобритания не разбират какво се говори тук, а и консервативната партия просто го крие от тях. Заповядайте, госпожо Форд. Господин Агню, можехте да участвате в разговорите по този доклад. Вие обаче присъствахте ли поне на един разговор, господин Агньо? Присъствах на голяма част от разговорите. Не ми харесва това, което чух. и Изказах се на почти всяко заседание, на което присъствах. Вие говорите за единодушие. Е как единодушие, като аз не гласувах за? Поне на окончателното гласуване не го направих. Ако нямате неоспорими доказателства, аз ще се опитам да ги оспоря. Господин Шолц. Благодаря. Аз ще подкрепя това ново предложение за разпределение на местата в Европейския парламент. Не всички колеги ще го подкрепят, но имам и критика. Най-напред, не мога да приема, че ние като парламент не успяхме да се занимаем с изборите в дългосрочна перспектива. Говорим за, говоря за сроковете, говоря за разпределението на местата. Това не е добро послание. А, нашето задължение е да опосредстваме политическия процес. На второ място, видяхме, че има политически проблем. Всички реагираха така че да няма негативи за техните държави членки. Гражданите ще се почудят какво става тук. Трябват ни ясни, прозрачни правила и методи, за да може демографските промени да бъдат отразени в разпределението на местата. На следващо място, не зная дали баланс, баланс в Европейския съюз може да бъде нарушен. Тук се поставя обаче и въпроса за съвета, въпроса и за ролята на комитета на регионите, защото там седят а, хората, които взимат до голяма част решенията, които влияят върху живота на гражданите на Европейския съюз. Благодаря. Госпожо Синклер, искате да зададете въпрос? Uh, Благодаря. Аз имам въпрос към колегата. Той говори за потенциални национални интереси и той прозвуча доста обвинително. Господин Тав също бе обвинен, че, че действа и говори като аргументира от политическа гледна точка, от партийна гледна точка. А, обаче, а, може би трябва да въведем независими органи, които да взимат независими решения. Може би това е един възможен избор. Отговор. Да, политиците трябва да взимат самостоятелни решения. Въпросът е обаче до каква степен ни взимат на сериозно гражданите и това трябва да, да поощрим в нашата бъдеща работа. Това трябва да го гарантираме. Господин Шеплин. Uh, Благодаря. Е, господин председател, поздравления за докладчиците. Отлично са се справили. На пръв поглед преразпределението на местата в парламента не би трябвало да създава проблеми. Това трябва да е автоматичната последица от едно разширяване. В Съюза идва нова страна и тя има право на представителство. В действителност обаче, както знаем, процесът въобще не е безпроблемен. Въпреки, че има опити да се разделят местата чрез технически или технократски формули. Няма как да се избегне политическия характер на въпроса. Нито една държава членка не обича да губи места. Ето защо е, с оглед на разширяването, как е най-добрият начин да се минимизират загубите. На лице е и въпрос е, как точно да се преразпределят местата. Принципа на регресивната пропорционалност има за цел да гарантира, че по-малките или средно големите държави няма да бъдат слабо представени. Ако това се случи, те ще бъдат с още по-слаб глас в целия процес. И накрая нека да ви напомня, че европейската интеграция не е един монопол на големите държави. Ако искаме Европейския съюз да бъде демократичен орган, то малките държави трябва да получат възможност да дават своето мнение. Знаем, че в историята на Европа има много примери за големи държави и малки държави, които са техни сателити. Трябва да се гарантира стабилност и да има правила. Логиката на преразпределението на местата е следната. Нито една държава не трябва да губи повече от едно място и трябва да се гарантира регресивна пропорционалност. Онези, които искат да отхвърлят тези принципи, заплашват европейската интеграция и по този начин е, се натъкват на риска да има антиевропейски отношения. Боя се, че я ще се присъединиха, към които поздравява докладчика за чудесно свършна работа. Работата не беше лесна, но тяхната цел беше да приемат едно прагматично решение, за да имаме готова позиция. Но, както казаха други, решението е временно. И в доклада се отчита, че през 2015 година ще трябва да представим едно по-дългосрочно решение, което да е приложимо към всички обстоятелства. Ще трябва... Не е необходимо да... В преговорите между държавите членки трябва да се отчитат интересите на всички. Като, разбира се, отчитаме догов... заложни в договора принцип за дегресивна пропорционалност. Трябва да прилагаме математически принципи, винаги когато се променя състава на парламента. Това не е лесно и се надявам, че Комисията по конституционни въпроси ще започне работа в началото на следващия а, мандат. И накрая, господин председател, независимо от казаното от господин Егню, има една друга препоръка, а именно препоръките, има препоръка преговорите да се проведат между четвъртък и неделя, така че с това не се застрашава правото на Великобритания да гласува в четвъртък. И се надявам датите за изборите да бъдат утвърдени. Благодаря, госпожа Бертман. Благодаря. Както виждаме от двамата докладчици, е, от тяхното предложение разпределението на местата би било много ясно. Говори се за пропорционалност, но кои от тези три принципа, които се предлагат, трябва да бъдат уважени. Не могат да се приложат чисто математични а, критерии, но колеги, е, известно, известна степен математически познания ще са ни необходими. Или пък трябва да въведем, освен това, други критерии. В една страна, в която има проевропейски нагласи, какво се случва с такива страни? Те губят място, те биват наказани. Колеги, нека престанем с подобни разговори, нека да гласуваме утре правилно и да сме по-сериозни. Благодаря, господин Цилер. Благодаря, господин председател. Сега не говорим за математика или за броя на местата в парламента. Аз се притеснявам най-вече за основните принципи на Съюза. Често зад красиви думи, солидарност, е, сближаване е, се крият е, много проблеми. Има някои държави членки, които благодарение на миграцията на проблемите си загубиха 10% от своето население. Тези хора са станали граждани на други държави и техните страни не могат да извличат економическа полза от тези граждани, защото те работят на друго място. Днес обсъдихме преките плащания. Видяхме, че там има дискриминация. Има дискриминация и в правилника за дейността на парламента. В същото време има държави членки, които се борят с зъби и ногти за всяко място в управителния съвет на МВФ, например. Трябва да сме много предпазливи, когато говорим по този въпрос след 2015 година. Господин Мьолцер. Благодаря. Липсващата директна пропорционалност в съвета и в Европейския парла... парламент е характерна черта. Какво, какъв е изводът? Малките държави страдат. Директната пропорционалност е нещо, което съществува само на повърхността. И за това на Австрия това до някъде се струва логично. Но резултатите по финансовите преговори сочат, че Австрия плаща огромни суми като вноски в Европейския съюз и като вноски в фондовете за спасяване и погасяване. Това води до впечатлението на, в, у гражданите, че Европейския съюз е бреме за Австрия. Е, трябва да помислим и за вид санкции, налагани от Европейския съюз в определени случаи. Сега, за намаляването на броя на депутатите, това би увеличило, укрепило евроскептицизма в моята страна. Един положителен сигнал би бил страната да не загуби депутат, тъй като страната наистина е много ангажирана в Европейския съюз. Господин Карас, Господа, дебатът ни показва съвсем ясно. Трябва ни нова формула и то устойчива формула за разпределението на местата след присъединяването на Харватия. Трябва ни една прозрачна система за изчисляване на мандатите, за да не трябва при всяко присъединяване към Европейския съюз да има конфликти и караници. Защото това, което правим, е какво правим всъщност? Е, дали една държава да получи повече, едно място повече или едно място по-малко? И така отваряме врати за пазарлък. Новите изчисления, нови, новото разпределение, какво постановява? Е, местата в парламента ще бъдат 751. 12 страни губят места. Това беше политическа воля. Е, волята беше да не се губи на страна повече от един, един мандат. Ако бяхме приложили статистиката на населението, 8 страни щяха да загубят 4 места, а някои ще да спечелят. По този начин Австрия нямаше да загуби нито едно място. Сега не, ние възхваляваме докладчиците. Аз също тогава, след като им благодарим, защо не гласуваме за този доклад? Този доклад в комисията бе променен с един глас – Аз съм за това да подкрепим доклада и в бъдеще да имаме една устойчива формула. Господин Карас, господин Дафи има въпрос към вас. Господин Карас, много ви уважавам, но искам да обясня защо променихме предложението на докладчика? Причината е в това, че то нарушава принципа на дегресивна пропорционалност. Не можем, както казах, да се абстрахираме от всичко Само, че съдът настоява да, ще настоява да намалим броя на нарушенията. Постигнахме това при гласуването в комисията. Господин Хокмарк също има въпрос към вас. Искам да задам един въпрос към добрия ми приятел, господин Отмар Караш. Един много прост въпрос. Комисията АВКО е приела принцип, според който всички държави ще имат представители в парламента, зависимост от гражданите на съответната страна. Това е предложението пред парламента. Сега Австрия и в частност от Маркараш казват, че това правило не трябва да въжи за Австрия. То въжи обаче за Румъния, за Холандия, за Франция, за всички други страни. Австрия обаче и в частност от Маркарас казва, че това не трябва да въжи като принцип за Австрия. Затова е един много прост въпрос. Кажете на всички депутати, защо разликата от повече от един милион души да не окаже е, влияние. Австрия има 1 милион души население по-малко от Швеция. Искате обаче да имате толкова депутати, колкото и Швеция. Обяснете защо пред тази зала. Искам да припомня на колегите, че имате 30 секунди за въпрос и 30 секунди за отговор. Два отговора за една минута. Уважаеми колеги е е, Дав и Хокмарк, а ако ме слушахте внимателно, аз никого не нападам, аз просто пледирам за една устойчива формула. Въпросът, кой, който ми поставяте, трябва да поставите всъщност на двамата докладчици, е, които правят, е, които предлагат изчисление на местата, което е различно от това, което ще се гласува. Е, там, където има повече или по-малко места, това са неща, които се предлагат от докладчиците. Не става дума за Австрия или Швеция. Става дума от начина по който се изчисляват преразпределенията. Това казах. Първоначалният доклад беше според мен по-добър. Преди изменението аз никого не нападам. Всъщност това, което се случва е знак за факта, че ни трябва устойчиво изчисление, устойчива формула. А, винаги Швеция е имала един мандат повече от Австрия, защото населението е различно. В, при, новото изчислението, при новото изчисление нещата стояха различно, но не защото не искахме така, а просто защото докладчиците така документираха ситуацията и аргументираха и ние се съгласихме. Мисля, че трябва да продължим по-нататък. Госпожа Кио. Драги колеги, аз не смятам, че компромисът, който се предлага, не е неприемлив. В принцип, основните принципи са дегресивната пропорционалност Текст, предложеният текст е парадоксален. Той предлага бъдещото разпределение на местата. При следващия мандат, мандат трябва да отразява населението. Това няма да е така за следващото население. Текста казва също така, че в бъдеще трябва да се приемат ясни прозрачни правила. Очевидно това означава, че предлаганото в момента не съответства на тези изисквания. Аз не съм сигурна, че компромисът, който е предложен, ще бъде прият от съвета. Господин Рангел има въпрос към госпожа Гиом. 30 секунди. Колежки Геом, искам да ви попитам. Смятате ли, че можете ли да промените разпределението на местата в Европейския парламент, без да промените съвета? Има баланс между институциите, а това, което вие искате, е дисбаланс. Е, в това съотношение между парламента и съвета. Ако приемете, че в съвета ще въжи правилото един глас една държава, тук трябва да приемем правилото за пропорционалност. Но не може да има демография в е, съвета и демография в е, парламента. Това това, което искам да кажа, са две неща. Първо, представителство и второ, Струва ми се, че има разлика между това, което препоръчваме в момента и за бъдеще и, и е парадоксално в размислите, които всъщност доведоха до доклада, който излезе нашата комисия. Господин председател, уважаеми колеги, европейските избори идват и освен това, е, Харватия ще се присъедини към Европейския съюз. Това са 4,5 милиона граждани. Ясно е, че трябва да имаме ново изчисление на мандатите. Но на нас са ни вързани ръцете. 751 места трябва да са в парламента. Големите държави членки не са представени достатъчно добре, а държави като Франция, Великобритания, и Испания – страдат много повече, отколкото моята страна Германия. Най-малките страни обаче имат по-голяма представителност, тъй като имат по силата на договора право на 6 депутата. И така, ясно е, че средно големите държави ще страдат най-много. Затова ние решихме, че те не биват да губят повече от един депутат защото иначе щяха да загубят повече депутати и с тяхното съгласие и, и, и, и се надявахме на тяхното съгласие. Надявахме се така е, това решение, което беше единствено възможно да бъде подкрепено. Господин Хокмарк. Благодаря, господин председател. В комисията АВКО се договорихме за един принцип, според който държавите членки получават толкова места, колкото е и населението. Е, и колкото по-малка е една страна, толкова повече граждани се представят от един нейн депутат. Това е основният принцип. Обяснете ми, как може разлика от 1 милион души да не се отчита и две страни да имат един и същ брой депутати. Нямате отговор на този въпрос. Единственият отговор, който получих, беше, че има грешки от самото начало и затова тези грешки сега трябва да останат. Значи, Имало е допусната грешка в началото и сега продължаваме да я допускаме. Господин председател, мисля, че всички ние тук искаме да коригираме нещата. Ако нещо е неправилно, трябва да се коригира. Комисията АВКО направи правилното. Коригира нещата. Сега обаче много членове от Австрия искат да се грешат отново. И аз искам да получа отговор. Защо Австрия трябва да има повече депутати от всяка една друга страна, защото Австрия трябва да се отклони от принципа, който сме приели. Още не съм получил отговор, господин председател, на този въпрос. И причината е много проста. Австрия иска да внесе изменение, което да разруши цялостното споразумение и единственият аргумент на Австрия е, че като имало грешка в началото, тя трябва да остане и за напред. Само, че как можем да запазваме една грешка? Ние трябва да коригираме грешката и трябва да подкрепим доклада на комисията АВКО. Благодаря. Благодаря, господин Морейра. Е. Благодаря, господин председател, дами и господа. Комисията по конституционни въпроси отправи разумно предложение с оглед присъединяването на Харватска, като намали въздействието върху териториалното представителство. Много е важно страните да не губят места, но ние имаме нужда от решение, основано на обективни критерии. При бъдещите избори ние ще трябва да отчетем изискванията на страните. Ето защо комисията АВКО отхвърли опортунистичните опити за реформа в, за реформа в разпределението на местата. Това щеше да противоречи на принципа на дегресивна пропорционалност. Ето защо комисията Авко каза много ясно, че всяка бъдеща реформа в състава на парламента трябва да отчете и системата за гласуване в съвета. Не може да, да, ня, да няма едната система да не бъде съобразена с другата. Госпожа Викстрем има думата. Благодаря, господин председател. Напълно логично е малките държави в Съюза, които имат еднакво население, да бъдат представени по еднакъв начин. Битката тук е между Швеция и Австрия. Забравя се обаче, че Швеция има 1 милион души повече население от Австрия. Това води до там, че би било по-демократично и по справедливо Швеция да запази своите 20 места, а Австрия да загуби едно място. По този начин всеки депутат ще представлява около 475 000 човека. За Швеция това означава, че демократическите права вече не се прилагат. И освен това, шведските граждани ще бъдат обект на дискриминация и няма да имат такова представителство, както други граждани на Съюза. Затова аз препоръчвам да следваме онова, което препоръчва комисията АВКО. Всичко останало ще бъде провал. Благодаря, господин Брок, за две минути. Е, е, господин председател, уважаеми господин комисар, уважаеми колеги, искам да благодаря на докладчиците. Е, това с удоволствие беше трудна работа и, и то неблагодарна работа, защото има не само печеливши, а и губещи страни. Аз много им се чувствам. Те ми се са подходили с много разум и правят впечатление, че, са, че ни предлагат логика за нашите действия. Мисля, че може да подкрепим доклада с мнозинство. Надявам се поне това да се случи. Трябва обаче да кажем, че е, въпреки, че аз имам определени резерви, единствената, защото единствената страна, която губи на един на три мандата е Германия, но въпреки това смятам, че е, решението е разумно. Но така е. е през 2014 година Германия ще загуби три мандата. Господин Рангел, ако е, сме готови да губим а, е, места, то не бива да бъдем и наказвани за това. На следващо място. Тук става дума за легитимността ни. Съгласен съм с колегите, които казват, че про пропорционалността тук е много важна. И то това въжи не само за Европейския парламент, това Затова ни е необходимо и правилно и честно решение, тъй като пропорционалността въжи и за други органи. Пропорционалността трябва е, въжи, например, и за националните парламенти, за камерите на националните парламенти. Така е в Германия, така е в Штатите. Трябва да помислим да нямаме, да не получим, да не провокираме дефицит на легитимност. Е, Благодаря. За една минута колегата Марита Улскуг. Благодаря, господин председател първоначалното предложение за разпределение на местата в парламента има само един недостатък. Швеция е нещо като дупка в кривата, математическата крива. Ето защо говорим за Швеция толкова много. Според това предложение Швеция трябваше да загуби един депутат и е, съответно щеше да плати много повече за всеки мандат в сравнение с Австрия или Унгария. Ние дадохме нашите аргументи срещу тази несправедливост, е, направихме го не само ние като шведи, ами получихме подкрепа и от други места. И комисията АВКО ни чу и това беше нещо добро. За това моля парламента да подкрепи новото предложение на комисията и да отхвърлим изменение номер 8. Не става въпрос за конституционални техники, става въпрос за справедливост, за създаване на справедливост, за демократични действия. Така че се надявам, че всички тези коментари, които чухме в дебата, добри изказвания ще се материализират в нещо конкретно утре на гласуването. Благодаря за две минути госпожа Констанс Легрип. Благодаря, господин председател, драги колеги. И аз искам да изразя възхищение към докладчиците които успяха да на, добре да изложат решението, което предлагат, а всъщност то спечели голямо мнозинство. В комисията предложение е реалистично и прагматично. Най-малко лошото предложение те се опитаха да бъдат минимално нелоялни към принципа на дегресивната пропорционалност, така че нито една страна да не загуби повече от едно място. Заедно с това и искам да кажа, че аз съм от страна, която може легитимно да претендира, че не е достатъчно представена тук, за разлика от други държави членки с голямо население. Моето, моята страна има географски, демографски растеж – ето защо според мен не е, е уместно и разумно да с оглед на присъединяването на Харватска да пледираме за увеличение на броя на френските депутати бяха внесени изменения в този смисъл, но те бяха отхвърлени. Аз внесах едно изменение, което беше прието в АВКО. Там се казва, че Европейския парламент след изборите през 2014 година трябва в самото начало на мандата да започне работа, така че в 2015 година да имаме разпределение на местата възоснова на обективни критерии, разпределение, което да е справедливо, разумно, обосновано от демографска гледна точка. Това трябва да стане в рамките на институционален размисъл и да се, отчитат, да се отчита проблема с на гласовете в съвета. Госпожа Вегнер. Благодаря. Двамата докладчици в първоначалния си доклад предложиха едно балансирано решение и принципи. Тези принципи трябва да въжат за всички държави членки. Не бива да се на... раздуват е, броя на депутатите в Европейския парламент. Трябва да се спазва принципа на регресивната пропорционалност. Ако Австрия загуби едно място за сметка на Швеция, то това означава, че само при Австрия принципът за регресивна пропорционалност не е спазен. Затова мога да препоръчам само едно. И то на тези, които много се застъпват за принципи, а именно да се, да се върнем към първоначалния доклад и него да гласуваме в пленарна зала. Благодаря. Благодаря за две минути. Го, го, господин Пауло. Благодаря. Нека в началото да кажа, че трябва да правим уважение към доклада. В него се предлага един балансиран подход, и се очитат интересите на мнозинството от държавите членки. Редица държави членки приемат факта, че могат да загубят един депутат. И мисля, че колегите проявиха здрав разум и дадоха възможност да се постигне консенсус. На второ място, аз подкрепям казаното от колегите Караси и Регнер. Първоначалният доклад не беше точен от фактологическа гледна точка. Имаше грешки. Ако погледнете ситуацията с Австрия и Швеция, Австрия извлича ползи. Защо темата е толкова важна за страна като Португалия? Макар, че Португалия не е замесена в дебата тук. Дебат, доклада по-скоро определя обективни критерии, според които всички средно големи държави, Чехия, например, губят по един член. И ето защо предложението е достатъчно логично и рационално. И накрая, нека да кажа, че не можем да проявим справедливост без да отчетем и въпроса за съвета и гласовете в съвета. Двете институции трябва да се разглеждат в тяхната цялост. И тук подкрепям казаното от господин Брок. Трябва да обясним това на немските колеги и на госпожа Тайн в частност. В Германия, ако погледнете, например, Сарбрюкен или Бремен, в горната камера те имат 13 представители, за 13 милиона души в съответните федерални провинции. Ние не искаме да се стига до там. Искаме в парламента и в съвета да има добре балансирана система на места и на гласове. Благодаря. Благодаря, Пауло. Сега за една минута госпожа Зита Гурмай. Благодаря, господин председател. Господин комисар, разпределението на местата ще бъде деликатен въпрос. Ето защо призвавам колегите и в парламента и в съвета да погледнат на доклада от по обща гледна, в по-обща контекста. Въпросът е да сме готови с система, за да приветстваме колегите от Хрватска. Мисля, че прагматичният подход на двамата докладчици е е единствено приемливият в сегашния контекст, имайки предвид сроковете. В момента не е възможно да се промени цялата система на разпределение на гласовете без институционални промени държавите членки все още нямат е, желание да направят такива промени преди 2014 година. Политическия баланс в институ... институциите не зависи само от разпределението на местата в парламента. Ако искаме промени, трябва да се променят местата и в съвета, така че всички държави членки да са готови за изборите и а, с оглед на това, нека всички да подкрепят доклада. Енрике Герейро има думата. Благодаря, господин председател. Трябва да поздравим двамата докладчици не само за добрия доклад, но и заради това, че успяха да убедят комисията АВКО в своята теза. И да се надяваме, че утре парламента ще приеме най-прагматичното и реалистично решение. Техническата експертиза при създаването на този доклад в крайна сметка не се оказа чак толкова важна. Защо създаваме такъв доклад? Защото трябва да се отпуснат места в парламента на бъдещите харватски депутати. В същото време доклад да се обръща и към бъдещето. Казва се, че настоящото разпределение на местата не е задоволително, не се очита в пълна степен принципа на пропорционалността. И аз тук подкрепям казаното във връзка с пропорционалността от предишните оратори. Ако погледнем начина по който се разпределят гласовете в съвета, там има несиметрична система. Сега обаче ние предлагаме нито една страна да не губи повече от един депутат и ако приемем този елемент, ще минем към политическо решение на сложен проблем. Сандрин Белие. Благодаря, драги колеги. Най-напред искам да уточня, че не подценявам работата, извършена от двамата докладчици, но предложението за състава на парламента през 2014 година никой не губи или не печели повече от едно място, противоречи на демократичния принцип за представителство и дегресивната пропорционалност. Днес ние искаме да се гласува едно прагматично решение, което противоречи на договорите. Защо? С, в интереса на консенсус в Европейския съвет. Тази, този консенсус не е гарантиран. Освен това, ние сме парламент и нищо не ни задължава а, да правим а, така, че да се харесаме на съвета в ущърп на гражданите. Ние не можем да се откажем от демократичните принципи. Ние трябва да се грижим за демократичните права. Ето защо аз призовавам колегите си да отхвърлят доклада утре. С това приключва списъкът на ораторите и сега стигаме до процедурата спонтанни изказвания. Аз ще ви покажа много ясно кога е изтекла минутата ви, за да дадем възможност на повече хора да се изкажат. Шон Кели е първият. Аз харесвам докладчиците, но не харесвам докла... доклада. Той е Манифестацията е израз на дискриминация, особено що се отнася до малките държави членки. Какво ще кажат гражданите? Значи става дума за дискриминация на малките държави членки. Четири години преди 2015 година имахме следната тенденция демографските тенденции имам предвид тук. Ако искаме пропорционална представителност, трябва да разделим населението на, на депутатите. Това би било честно. Ораторът бива прекъснат. Следващият оратор. Thank you. I would like to... Благодаря. Обръщам се към ирландското правителство да използва своето вето на заседанието на съвета. Ирландия има само 12 места от 750. Това означава, че почти не представляваме ирландските интереси по отношение на сълскостопанската стопанската политика, например. Ако се намалят още ирландските депутати, ще е много трудно да работим в комисиите на парламента, трябва да разпределим местата така, че да може и малките да имат своето представителство. Ако сравним 99-те места на Германия с 12-те на Ирландия, ще видим, че решенията в Европа ще се взимат най-вече от големите държави. Нека Ирландия да използва своето вето и да предотврати това недемократично решение. Благодаря. Сега госпожа Луначек благодаря на колегата за това, че спази времето. Като <clears throat> човек от Австрия и представител на зелените, разбирам, че има нужда от положително решение. Проблемът е, че няма справедливо решение за всички. Двамата докладчици са успели вследствие на липсващи правила да направят един разумен компромис, който обаче е, съдържа определен брой несправедливости. Що се отнася до Комисията по конституционни въпроси, е, наистина е, прие доклада с мнозинство, но един глас. Това го казвам на колегите Хакмарк и другите. Сега говореше се за отношенията между Унгария и Австрия, Унгария, а, Австрия и Швеция. Ораторът бе прекъснат. Господин Батен има думата. Благодаря, господин председател. Моята партия, е, партията за независимост на Великобритания, печели места все повече и това е проява на справедливост. Ние печелим тези места просто защото искаме да изтеглим Великобритания от Европейския съюз. Що се отнася до местата през 2014 година, ще направя една прогноза. Партията, която по всяка вероятност ще спечели най-много места, ще бъде партията на независимостта, което отразява нарастващите, все по-засилващите се нагласят нагласите на Великобритания и ще бъде още една стъпка към отеглянето на страната от Европейски съюз. Следващия оратор господин Жал Ферейра. Логиката на този доклад очевидно е федерализма. Няма да има свободни, независими, суверенни държави, ако се приеме тази тенденция. Ще имаме общност, която ще се подчинява на дирекцията на големите страни. Малките и средно големите страни ще бъдат наказани с една такава система. Страни като Португалия която е средно голяма, няма да могат да се възползват от достатъчно добро е, представителство и техния глас вече няма да се чува в Съюза в толкова голяма степен. Това е още едно нападение върху демокрацията от страна на Европейския съюз. Има и други варианти за решение. Госпожа Синклер има думата. Uh, благодаря, господин председател. Демокрацията съвсем не е съвършено нещо. Смятам, че трябва да има защита за малките страни, но пък е необходима реформа, за да се преодолее недостатъчната представителство на моята страна. Аз представлявам район от Великобритания, в който живеят 5 милиона. На последните избори бяха избрани само петима. Има обаче малтийски депутати, депутати от Люксембург, чето население е половин милион и те също имат шест, по шестима депутати. Аз трябва да водя диалог с 5 милиона души, а депутат от Малта или Люксембург са очевидно в много по-благоприятна ситуация. Председателят прекъсва. Госпожа Басеско има думата. Благодаря. Решението оказва негативно влияние и върху Румъния. Моята страна се чувства дискриминирана би трябвало да имаме едно устойчиво разпределение на мандатите. В този случай мандат, мандатите не бива да се разпределят всеки път на ново, когато се присъединява нова държава. Е, когато се погледнат демографското развитие, какво ще видим? През 2012 година в Румъния не бяха преброени много хора има разлика от 1 милион. И това е разлика в статистиките при преброяването. Благодаря. Го... Господин Костел. Господин председател, подобно на другите колеги от Ирландия, не мога да подкрепя този доклад, който предлага да се намалят местата за Ирландия и Харватия. Това е в с принципа на регресивната пропорционалност. Малките и средно големите страни страдат за сметка на големите страни. Принципа на регресивна пропорционалност постановява, че съотношението между гласоподаватели и депутати е по-различно, отколкото при големите държави. Защо Италия има различен брой депутати спрямо Испания? Ита... Ирландия има обаче много бързо нарастващо население, а ние сме дискриминирани спрямо Словакия, например. Това предложение има сериозно въздействие върху представителството на Ирландия в 22-те парламентарни комисии. Прекъсва председателя. Благодаря господин Обермайер. Благодаря. С присъединяването на Харватия трябва да има ново разпределение на местата. Ако Австрия загуби едно място за сметка на Швеция, това не е аргументирано и това в доклада също не се аргументира добре. Е, трябва да има ясни критерии и не бива да има произволност. Е, докладчиците явно са се отказали от една разумна логика. Е, цялата дискусия е странна. Няма обективни критерии. Ако търсим такива, трябва да погледнем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 Сега трябва да чуем реакциите на двамата докладчици. Не виждам единия в залата. Давам думата на господин Гуалтиери. Четири минути, господин Гуалтиери. Вие получавате и двете минути на колегата си. Благодаря. Господин председател, благодаря на всички колеги, които се изказаха и дадоха своя принос към дебата. Разискванията показват ясно колко ни е било трудно като докладчици. Искам да благодаря на господин Рангел и на други колеги от страни, които губят депутатски места, но разбират логиката на предложението. И съответно те подкрепиха този доклад, който е една първа стъпка по пътя към осъществяването на едно нелеко начинание. Защо задачата на докладчиците беше толкова трудна? Защото демокрацията се основава на двойно представителство на държави и на граждани. Съответно, задачата е двойно по-трудна. Не може да се действа по различен начин спрямо една камера, която представлява гражданите, е, да се действа по различен начин спрямо другата камера, която представлява държавите. Е, имам предвид. Не може решението да падне така от небето или да се приеме без обосновка. Има много различни фактори, които трябва да се вземат предвид, например тежестта на гласовете в съвета. Действителността е много по-сложна и тя трябва да се отчете. Госпожа Вертман, например, призовава за математическо решение. Нека да припомня, че ако ще се прилага математическо решение, то тогава Австрия щеше да загуби три места. По силата на методологията на Кембридж, е, това щеше да бъде един, бъде един от резултатите. Така че внимавайте с математиката. По отношение на големите държави. Е, има колеги, които искат да им се увеличат е, местата, тъй като страните им са големи. Само, че тук не става въпрос само за единодушие в съвета. Парламента също трябва да се намеси да намери една устойчива логика, която да удовлетворява интересите на всички държави. И ето защо се появи принципа никой да не губи повече от едно място. Това се оказа най-реалистичната възможност. Може да има и други варианти, които да са изгодни за някои, само че е, тук е, на карта са заложени по-големи интереси, общи интереси. Много се говори за проблема на Австрия и Швеция. Разбирам каква е позицията на депутатите от двете държави, разбирам колко им е трудно. Нека да не забравяме обаче, че така или иначе Австрия и Швеция получават две допълнителни места. Мисля, че утре никой няма да загуби повече от едно място и това е подобрение на положението спрямо от 2009 година. Разбирам, че никой не обича да губи, но погледнете предложението от гледна точка на компенсацията. Например, Унгария губи само едно място, а не три. Има отнемане на места от страна на Швеция. Е това просто е логична последица от този процес. Председателя, благодаря. Така приключва този важен и интересен дебат. Гласуването ще е утре по обяд. Следващата точка от дневния ред е доклада на Шаран Болс, наречена Европейска система от национални и регионални сметки. Нека сега да дадем думата на госпожа Болс, нашия докладчик.